Prego prendere posto. Dobbiamo cominciare i nostri lavori. Трябва започваме работа с малко от членовете на националните парламенти обявиха, че ще дойдат с закъснение. Под рубриката съобщение на председателя само ще ви уведомя, че заседанието се предава по интернет. Искам да приветствам всички членове на националните парламенти, които представят тук 19 държави членки. La fiducia al governo stanotte e oggi al Senato e quindi questo ha impedito ai parlamentari italiani di essere presenti, ma comunque 19 parlamenti è sempre un bel. Ah, и те са доста голям брой и искам да кажа, че е, от е, член 12 от Лисабонския договор постановява, че трябва да има по-тясна координация между националните парламенти и европейските институции, включително парламента, за да може е, да бъде Европейския съюз да функционира по-ефикасно. Трябва да дискутираме как не само на равнището на целия парламент, на отделните комисии, да си сътрудничеството и е важно всички депутати да се отчитат пред своите съграждани и парламентите, включително националните и европейския, да упражняват своята функция на контрол върху националните правителства за да бъде изградена на реална европейска интеграция. Днеска имаме две важни точки в дневния ред. Е, сутринта ще му обсъдим е, перспективата, възможността да се е, въведе всеобщ избирателен закон за всички държави членки, което вероятно ще заинтересува отделните държави членки и които след това ще трябва да ратифицират евентуалния нов договор, с който ще бъде изменен акта от 76-та година, който урежда статута на европейските депутати и начина на тяхното избиране. След обед ще обсъдим новостите които настъпват с Лисабонския договор и по-специално гражданската инициатива, която позволява най-малко на 1 милион граждани от държавите членки да внасят в комисията искане а, да, нали, да правят законодателна инициатива. А, това така ще се изгради Европа на гражданите и се надявам, че а, а, вече сме а, разгледали а, реакциите на 12 държави членки и по отношение на гражданската инициатива на трябва бързо да вземе решение, да събере измененията и мисля, че можем да дадем полезни предложения в този смисъл. Вече сте получили програмата, дневния ред. И където се е включено, че в Брюксел ще се състоят консултации с членовете на а, националните парламенти. Мисля, че приемате това с консенсус. В, по програмата след краткото ми въведение а, ще започнем дискусия по проекта, който ви беше раздаден. Ако тук филиално от мен, представителите от секретарията ще съберат и Мисля, че ще има възможност да слушаме всички а, депутати, ако се спазват изказвания в някакво разумно време. Разбира се, ще се постараем да им дадем максимално време, максимално време за говорене. И накрая, след сутрешното заседание, викане на обяд, всички депутати заедно са поканени от Европейския парламент, където можем свободно да продължим дискусията от тази сутрин. Мисля, че вече можем да изслушаме първо представянето на единния избирателен закон. Имаше един акт прият през 76-та година, съгласно който има а, И и е, съгласно член 223 се предвижда и изменение на този акт от 76-та година, за да се въведе общо избирателен закон. Още от 1951 година със създаването, когато се създава Европейската общност за въглища и стомана, съгласно договора се предвижда възможност за общ избирателен закон в Европейския съюз. И са правени редица опити, които обаче не дават резултат. А, в началото и за първи път а, с, през 79-та година членовете на Европарламента се избират с, пряко от избирателните. А, имаше един а, доклад от заместник председателя Анастасиополус по повод този акт, който до сега не беше изменен съществено и затова сега сме назначили колегата Ендрю Дав, който а, обсъжда, анализира как трябва да се измене този акт, за да може да има общ избирателен закон. Като виждаме от последните изборите, че ли все повече нараства липсата на интерес и желание за гласуване сред гражданите, това, е, броя на гласуващите намаля с 24% и мисля, че трябва да се реагира. Да направим а, така, че да има по-адекватно медийно покритие на европейските избори и най-вече те да, те, да, да направим така, да, че, че те да не се възприемат, както например в моята страна Италия, като национални избори и там да се вихрят националните страсти, по-скоро да се проповядва духа на единство в Европейския а, съюз, а, което да бъде, единство да се изради и чрез избирателната система. Проекта на колегата Дав предвижда евентуално изменение на акта от 76, евентуално с договор, което да влезе в сила още от следващите избори през 14 година, но извън вътрешните процедури, това трябва да бъде ратифицирано от държавите членки, така че няма да е лесно, но като че ли повечето мнения клонят на тази, е, в тази насока и затова и нашата среща има за цел да задълбочим дебата. Е, мисля, че малко дълго говорих. Сега ще дам думата на колегата Дав да представи по-конкретно основните елементи на дебата. Е, Президент, uh... Господин председател, благодаря за уводните думи и за това, че представихте фундамента, на който стъпва моя доклад. Също така искам да приветствам с добре дошли колегите от националните парламенти. Сътрудничеството между членовете на националните парламенти в рамките на Европейския съюз и Европейския парламент са жизнено важни черти, за да можем да засилваме все повече популярността на Европейският парламент. През последните 15 на години ние а, изработвахме онези важни характеристики, които да могат по един изключително сериозен начин да а, променят към още по-голям демократизъм и да повишат популярността на Европейския парламент. Смятам, че част от разочарованието и дори несъгласието на част от гражданите на Европейския съюз се дължи и на това, че толкова дълго се проточиха преговорите за Европейската конституция. А не сме засегнали все още а, нищо а, касаещо структурата на Европейския парламент и, на, и процедурата за избиране на неговите членове. И тъй като всичко това касае всеки гражданин на държава членка, който е данакоплатец, ние трябва да сме много внимателни а, в избора на начини и средства да популяризираме все повече Европейския парламент по разбираем и приемлив за всички начин. Вие имате проекто доклада ми. Разбира се, аз не очаквам вие да сте прочели абсолютно всичко в него, защото има една доста дълга историческа част преглед на еволюцията на пряко избирания Европейски парламент. Но е важно да се разбере историческия контекст на това, което сме. Има четири основни части – на този доклад. И аз съм ги поставил в нарастващ ред по важност. Първо, имаме проблема за привилегиите и имунитета на ев... членовете на Европейския парламент. В момента режима, който, по който работим, е изработен през 1965 година. Привилегии и имунитет, които задължават членовете на Европейския парламент да работят в съответствие с националното право. Това създава или предизвиква неравенство между нас. И аз търся като част от целия пакет за ревизиране на всичко, което е било изработено и прието през 1965 година. Така, става въпрос и за онези граждани на държави членки, които пребивават извън територията на своята страна на происход. Доста голям е техния брой, както казва Юростат. Броя, повтарям, на лицата, които пребивават постоянно в държави членки, които не са тяхната страна на происход. Това е изключително важно за изборите за членове на Европейския парламент и за общинските избори на национално ниво. Оказа се, че е проблем да се прилагат някои от принципите, защото има доста бюрократични спънки за онези, които биха искали да се кандидатират за членове на Европейския парламент, но са в ситуацията, която упоменах преди малко. Въпрос на структурни промени е за да не бъдат по-нататък в бъдеще спъвани а, онези граждани на Европейския съюз, които желаят да участват в изборите по един или друг начин. Надяваме се, че това ще може да бъде променено от това, което е изработено и прието в Маастрихт. Най-важното е да като резултат да се получи една опростена процедура, за да могат всички граждани на държави и членки да се възползват от своите демократични права. Аз призовавам за една по-широка избирателна реформа и комисията също ще разглежда едни вероятни по-радикални предложения, които биха могли да се превърнат в временни норми до промяната, цялостната промяна на избирателния закон. След това разпределението на местата между 27-те държави членки Знаете, че общия брой на членовете на Европейския парламент е 751 и те трябва да бъдат разпределени по 27. в съответствие, пропорционално, в съответствие с броя на населението. Тази дегресивна пропорция е един принцип, който трябва да бъде, разбира се, формулиран в формулиран в тази реформа. В сегашния парламент има 9 а, нарушения на договора. Аз мятам, че не е правилно това да се случи. Дори и 18-те допълнителни а, членове на Европейския парламент, а, които трябва допълнително да а, бъдат тук, за да се а, изпълнят исканията, т.е. правилата по Лисабонския договор, пак ще има пет нарушения, което аз мятам, че ние не би трябвало да толерираме. Не трябва политически бартер да се а, прави по време на междуправителствените конференции, за да може да се избегне този леко безкруполен елемент, който е по-типичен за казино, а не за парламента на Европейския съюз. Ето защо аз предлагам да намерим някаква математическа формула, за да бъдат разпределени тези 751 места – на всеки 5 години по един технически изчистен начин. За да може да отпадне този аргумент, който току-що споменах от политическата арена. Ние трябва да поискаме от математиците да го обмислят и измислят. Ето защо Европейския парламент има намерение да финансира едно изследване на професори по приложна математика, които са специалисти в тази сфера, да обмислят и формулират едно уравнение, което да може да бъде използвано. Така, следващата сериозна промяна, която предлагам, е създаването на общоевропейско е, е, общоевропейски избирателни райони, които да са 25. За 25 депутата всеки. И така, съществуващите европейски политически партии с всички свои силни страни и чар все още не участват пълнокръвно в едни истински предизборни кампании. И аз смятам, че липсата на политическа партия е е един основен недостатък. За да може същинската демократична а, процедура да бъде реализирана. Трябва да има национален а, елемент а, в изборите за Европейски парламент. Национален в смисъл на транснационален а, като а, същност. Така, избирателните листи също ще бъдат първоначално на националните нива. След това, следващия етап, 25-те ще бъдат включени в, имам преди 25 членове, кандидат членове на Европейския парламент, ще бъдат включени в такава листа, за да могат че гражданите на Европейския съюз да решат дали да подкрепят една политическа партия или пък ще решат да подкрепят една отделна личност, лице, което кандидатства самостоятелно за Европейския парламент. Президента Барозо всъщност като че ли в основата на успеха си поставя именно това именно избирането, установяването на, полити... на политическите партии в Европейският а, парламент и изобщо съюз на шампиони, на лидери, но обикновенно а, един бивш министр-председател доказва като вариант, че не е много възможно да участват в една такава кандидатска надпревара, надпревара просто защото да не желаят, всеки един така известен човек не желая да претърпи крах или да не бъде избран по този начин. И в същото време ние трябва да можем да убеждаваме такива изявени а, обществени личности да а, направят необходимото, за да имат местото, на което или към което те принадлежат, а именно тук в сърцето на Европа. И така, математическата формула и транснационалният избирателен списък или листа, смятам, че ще свършат добра работа. Има хора, които казват, че някакси се чувства умора от всички тези договори. И наистина съжалявам, че е така, но те са най-важните. Трябва да осъзнаем, че промяната в договора е нещо, което отразява промените на интеграцията и развитието на демокрацията. И така, конституционалистите биха могли да усетят колко сериозна промяна настъпва от историческа гледна точка поради промените колко сериозна промяна настъпва и в всеки един договор, в всяко едно правило. Вторичното право, разбира се, законодателство, разбира се, е право на, на комисията, в ръцете на комисията е. Но ние в парламента можем да направим промяната или да инициираме промяната а, в процедурата на избиране на своите собствени членове. През декември а, ще бъде докладвано в пленарна, декември тази година. След това в съвета а, господин Рампой ще бъде човека, който ще се занимава с а, него и няма тройката или а, рота, ротационното председателство а, да работи по това. Господин Ван Ромпой ще бъде отговорен. ако междуправителствената конференция вземе решение за конвенция, тогава ще може а, да се направи нещо сериозно, защото а, участвайки в предишните две, мога да кажа, че е не само удоволствие, но и много а, полезно упражнението. министър-председателите да се занима, и а, държавните глави да се занимават с това, с този материал, е нещо много полезно е, и действително лесно и бързо би могло там да настъпи промяната, като се вземе необходимото решение. Това ускорява нещата. Ако искаме на време да окончателно да формулираме реформата за следващите избори 2014 година, то тогава трябва наистина здраво да работим и да не губим скорост. Надявам се, господин председател, че успях няколко интересни факта да ви представя. Благодаря. Благодаря ви за обобщението, за точността. В четири основни точки успяхте да представите тази сложна материя, което съвсем не е, е лесно, като се позовахте на е, вашия документ, вашия доклад и на съществуващите документи. Мисля, че е важно това да, да бъдат уточнени тези четири елемента, на които да се по предискусията. Е, имам 6 желаящи да се изкажат и който о, о, иска още да се изкаже, трябва да поиска. Но има ли още някой желаящ? Кой бе? За момента са поискали думата четири представители на националните и двама евродепутати. Така че първо ще дам думата на двама национални депутати, после на един евродепутат, после още двама национални депутати и един евродепутат. И ако има време, ако някой друг желая да се изкаже, да поиска думата. колегата Йохана Коскин. Prego. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Edustaja Duffin Документът е изработен от е, господин Даф. Е един отличен проект – защото обобщава всичко това, по което е говорено, обсъждано в миналото. Това е един документ, който можем да подкрепим. Все още в Финландия не сме взели позиция по цялостния документ, но някои неща, като трансевропейската листа, тези 25 депутати е нещо, което бихме подкрепили. А, увеличаването на броя на местата е нещо трудно в Европейския парламент. Има други държави членки, които те първа ще се присъединят, така че това ще бъде един сложен проблем. От друга страна, упростяването на правилата за провеждане на избори е нещо от много важно, това е от голямо значение и ние бихме подкрепили подобно а, решение. Трябва обаче да се замислиме, да видим дали има необходимост от наднационални привилегии и имунитети Колкото до а, така, пред, представяне пред общественото мнение и за да бъдем добре прияти, смятам, че би било а, статута на европейските депутати да не се различава от този на националните депутати. Доколкото това е възможно, разбира се да се премести датата на изборите през май е, би, било, би било нещо добро, също така, за да не съвпада с началото на а, отпускния период, а, който в някои страни започва през юни. Най- е, спорният въпрос е въпроса с допълнителните членове, допълнителните места. Е, може би това не е реалистично и ще доведе до така отрицателна реакция на широката общественост. Благодаря ви, господин Коскинен. А сега давам думата на лорд Бонс. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че поканихте членове на националните парламенти за участие в тази дискусия. Бих искал също така да поздравя и да благодаря на господин Дъв за неговия доклад и както колегата от Финландия. Трябва да кажа, че нашия парламент не се е произнесъл по тези предложения. Разбирам обаче, че господин Дъв и всички ние иск, искаме да има по-широко е, и по-широка, по-голяма евро... Е, избирателна активност, защото това е от голямо значение за всички нас като европейци. Е, има обаче един проблем, Знаете, господин председател, че европейските избори в много страни се възприемат като една национална битка, където се изразява съгласие или несъгласие с националната политика. Ако обаче трябва да обсъдим предложенията в подробност, трябва да видиме и нещо друго. Националните парламенти до известна степен не са склонни да признаят все по-голямата и значима роля на Европейския парламент. И за това ще бъде много трудно да накараме гражданите да разберат, че това са съвсем отделни неща аз не мога да говоря за 26-те от други страни, но, но в Великобритания определено нещата са така. Аз разбирам, че трябва да има общи правила в за Европа, но предвиждам, че ще има много проблеми в държавите членки, тъй като всяка една си има свой избор, избирателни традиции, история, начин за определяне на избирателните райони. И мисля, че и транснационалната листа ще бъде нещо спорно. Аз мисля, че да се опитаме да направим нещата до 2014 година е прекалено амбициозно. Знам, че господин Дъв никога не се уморява, но мисля, че това че всяка една страна си има доста проблеми в момента. Така че ако искаме нещата наистина да върват напред, нека бъдем по, по, по-големи реалисти, дори ако бидем, бъдем критикувани, че не сме достатъчно амбициозни. Нека да водиме едни широки дискусии нека не забравяме да включиме в, в, в тези е, дискусии националните политически партии, тъй като те в, при всички случаи по някакъв начин ще участват в тези кампании. Така че националните правителства, партии, парламенти ще играят все по-голяма роля. Така че Нека да не забравяме, че промените, които предлагате, са така противоречат с техния политически инстинкт по, по принцип. Това не значи, че аз не посподелям много от амбициите на господин Дъв, но нека бъдем по-големи реалисти. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, че по повдигнахте така проблемите, които наистина ще бъдат трудни за разрешаване, но в крайна сметка, ако няма проекти, ще има и стагнация. Сега давам думата на господин Шефлин. До много голяма степен съм съгласен с господин Даф и неговите амбиции, но Се говоря в ролята си на докладчик в Сянка. По всички европейски въпроси наистина мога да изразя своето съгласие с казаното, че сътрудничеството между националните и Европейския парламент е от най-голямо значение. Те са най-същественото нещо, което може да бъде направено. Европейския парламент и Европейския съюз са участници в много от действията, които пряко касаят всяка една държава членка. Съд... Що се отнася до съдържанието на доклада на господин Дав, въпреки че сме съгласни до голяма степен с това, трябва да, погу... да обърнем внимание на гражданството на Европейския съюз, а именно как да го проектираме, как да го дефинираме, защото двойното а, гражданство също съществува. И в, а, в това отношение, казаното в доклада на господин Даф е изключително а, желано от всички нас. То се отнася до скоростта, е, искаше ми се да е някакси по-другояче, но А, господин Дав наистина иска доста бързо да види нещата, че се случват, но бих искал да кажа какво мисли моята партия по този въпрос. Смятаме, че е нереалистично, имайки предвид поредицата от проблеми, които са общи за много държави членки, економически, социални, политически в момента. Иначе съдържанието на доклада на господин Дав е много а, добро. А, тази транснационална а, или европейска листа е наистина а, полезна. Харесва ми идеята за конвенцията да се съберат а, всички участници в процеса, но едва ли би могло да се случи сега. А, може би едно добро решение би било една дълга кампания, много дискусии в, форум като този и в възможни други форуми, за да се включи европейската перспектива по-дълбоко в съзнанието и мисленето на европейските граждани защото европейското измерение на начина на мислене, а, на темите, а, а, вълнуващи а, гражданите на Европейския съюз, не е толкова голямо. Ето това е един сериозен недостатък. Това е и основната причина да намалява бройката на гласуващите, но това е само върха на айсберга. Тук ми се струва, аргумент, че аргумента на господин а, Дав е съвсем правилен и се надявам, че повечето колеги от националните парламенти, като се върнат в родината си, а, ще предадат нещата, а, които ние дискутираме тук а, в една по-европейска перспектива. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Шефли. Следващият оратор е колега от Люксембург, който е председател на Комисията по конституционните въпроси в Люксембургския парламент. Благодаря. Винаги идвам с удоволствие в Европейския парламент, особено в Комисията по конституционните въпроси, защото от опит знам, че тази комисия винаги е в предните редици на размисъла върху институциите и договорите. И сега се намираме в един важен момент, когато някой от нас се изненадва, че след влизането в сила на Лисамбонския договор подновяваме разговора за институциите. Но това е интересно упражнение. Аз съм горещ привърженик на парламентарното измерение на Европейския съюз. И смятам, че неговото укрепване допринася за повече демокрация в Европа. И като видим участието, избирателното участие, си даваме сметка, че гражданите в много държави членки не се интересуват от европейската демокрация и е необходимо да се направи нещо. Затова идеята за свикване на конвент е интересна. Е, идеята за конвент е записана в Лисабонския договор. Не, толкова може би за, в рамките на такъв конвент да се обсъждат въпроси, свързани с договорите, а за да се тематизира проблема за демократични, дефицита на демокрация в Европейския съюз. Гражданите се чувстват все по-изгубени в всичките европейски дела, било на, в рамките на парламента, комисията или съвета. И те трудно следят какво се прави и трябва да, да се родат нови идеи, за да се преборим с този дефицит на демокрация. текста, който ни даде Андрю Дъф е отличен. Имам няколко забележки. Уводът е отличен. Преди да се прочетат конкретните предложения, трябва да бъде прочетен този увод, защото в него е иллюстриран дългия път на европейската демокрация и пътят, който води до създаването на един политически силен и важен Европейски парламент. Що се отнася до приоритетите, които е подчертал Ендрю Дафф? по отношение на участието на европейските граждани в различните държави, които не са граждани на съответната държава. Например, в Люксембург има 40% европейци или неевропейски граждани. 40%. И с това страната се нарежда сред първите, за които дерогацията в Мастриския договор се предвижда т.е. страни, в които над 20% от гражданите не са граждани на съответната държава, могат да предвидят случай на дерогиране при правото на гласуване в европейските избори. избори. След 15 годишен опит с тези дерогации, аз лично смятам, че те не са необходими, или поне бих казал, вече не са необходими. Това не е мнение на мнозинството от политическата класа, но аз съм убеден, че вече не е толкова необходимо, защото установихме нещо интересно. На местните избори, общински избори да кажем, гражданите, живеещите в Люксембург, които са граждани на трети страни или на европейски държави членки, но не са граждани на Люксембург, участват все по-охотно. Но това беше един много дълъг път. Тоест, това не става от днеска за утре. Трябва да се даде време за едно постепенно развитие към по-засилено участие в местните избори. Това не въжи, разбира се, за европейските избори на изборите за Европарламент установяваме, че всички, които живеят в Люксембург и не са люксембургски граждани, са по-скоро склонни да гласуват в собствената си страна, т.е. за своята си политическа клас, а не за люксембургските политици. Важно е това да се отбележи. И това ми подсказва, че по отношение на политическото участие на европейските граждани има ни е, определено силни тенденции да се участва в политиката на собствената страна, независимо, че е, съответните граждани живеят в друга държава членка. И е, не трябва да забравяме това, когато говорим за европейското гражданство. В текста на Ендрю Дъв се настоява за една радикална процедура, разбира се, условно, в условно наклонение. Да се даде право на глас не само местно, но и на, на национално равнище на, на жителите на една страна, които не са нейни граждани. Аз обаче ще ви кажа, примерно в моята страна, познавайки ситуацията, това не е възможно и това е реален политически проблем в едно общество, където живеят 40% граждани, които не са жители на тази държава. Този проблем се обсъжда. Е, ще бъде интересно да чуя становището на представителите на другите национални парламенти върху този, това предложение. Други бележки по отношение на транснационалния списък. Това не се предлага за първи път. През 90-те години в редица доклади на парламента се настоява за това. Аз винаги съм бил защитник на европейските партии когато бях в Европарламента, още преди да се приеме Мастриския договор, винаги сме казвали, че не е здравословно да има парламентарни групи в Европейския парламент и да няма партия, която тези партии да представляват на европейско равнище. Така че в Мастерския договор създадахме така наречените европейски партии, но аз съм малко разочарован от тяхното развитие. Защото тези партии са а, имат партиен апарат, но не са реални политически партии, както, например, са нормалните партии в а, държавите членки. И аз съм доста скептичен по отношение на тяхното развитие. Аз лично не виждам какво ще донесе това повече на европейската демокрация и за функционирането на Европейския съюз. Напротив, има риск това да бъде просто някакво голямо шоу с участието на големи личности, видни личности, но без да се даде път на интересни евродепутати. Защото в крайна сметка ние какво, какво искаме? Да, да имаме депутати, които работят съвестно, които да са реални представители на своите съграждани. И аз по-скоро си мисля да се направя нещо като регионални избирателни трансгранични райони. Ние Сътрудничим в економическо, културно, политическо отношение с региони от Франция, Германия и Белгия, ние в Люксембург. И точно там, местата, където Европа се разбира конкретно, се усеща, където хората пресичат границите по няколко пъти на ден, именно там изграждането на Европа се възприема в пълния си смисъл, а не в някакъв глобален избирателен списък, обхващащ 27-те държави членки. Ще спра до тук с бележките. Има много още коментари по текста на Ендрю Дав – Смятам, че е интересно на първо място да проведем дискусия по дефицита на демокрация, възможностите да укрепим демокрацията, свиквайки конвент, в който да участват всички заинтересовани страни. Благодаря ви, Бенфио. Сега давам думата на госпожа Анджело Фаруджа. Малт. Е, благодаря ви, господин е, председател. Бих е, искал да благодаря на господин Ендрю Дъв, чието коментари са много своевременни. Аз съм от Малта. И Смятам, че ако във всичките 27 държави членки се проведе реформа, можем да имаме някакъв общ закон. Целта ми е, аз мисля, че целта в крайна, в крайна сметка е да засилиме а, значимостта на Европа като се, от една страна се защитат правата на тези, които могат да избират и да бъдат избирани, но, но, но същевременно се откажат на тези, които нямат право. Защото нека не забравяме, че а, аз съм от а, малка страна където обикновено разликите между двете, огром, между двете големи партии са, изразяват в няколко стотин глас, гласа, така че това е доста по-различно положение, отколкото в големите страни. Така че ние по принцип сме за избирателна реформа в Малта, но мисля, че първо трябва да се, да, да се проведе реформа на националния избирателен закон, преди да преминем към едно по-общо по общоевропейско измерение. Поне говоря за моята страна. В Малта всеки има право да гласува но трябва да гласува със своята карта за сам, самоличност. Тоест, всеки избирател трябва да отиде в избирателната секция със своята а, карта за самоличност. А, ние избираме своята своите представители с всеобщо гласуване, но половината от картите на избирателите са изтекли, с изтекла давност. А същевременно, както казах, трябва да се, да се, да се, да се проконтролира а, самоличността на избирателите. Затова казвам, че имаме проблеми. Още, още, още веднъж казвам, че у нас почти всички гласуват 80-90%. Ние нямаме проблемите, проблеми с избирателната активност, но същевременно трябва много отблизо да се проконтролира положението и мисля, че трябва да има доста а, добър контрол, особено в малките а, държави членки. А, и чак тогава да говориме за една по-широка реформа на избирателната система в цяла Европа. Колкото до този транснационален лист, транснационална листа, която да обединява 25 кандидата от различните държави членки. Аз съм съгласен с колегата от финския парламент и с казаното от лорд Бонсъс, че първо трябва да проучиме какви процедури и какви закони и правила съществуват в отделните страни и да видим дали сме подготвени, защото все още може би е малко рано за това. Благодаря ви за вашето изказване. Много са желаящите да се изкажат за това вече няма да говорим, няма да бъде двама а, от националните парламенти, един от европейския, а ще бъде един и един. За да а, могат а, всички да се изкажат и всички а, политически а, групи да бъдат представени. на госпожа Сандрин Белю. Благодаря, господин председател. Исках да благодаря на господин Даф за качественият доклад и да го уверя, че ние, европейските еколози, го подкрепяме. Подкрепяме неговото желание за развитие на европейската демокрация и за по-голяма близост между европейските граждани и европейските институции. Бих искала да а, да спомена, че ние, ние съзнаваме, че лег, легитимността на Европейския парламент не е достатъчна за по-голяма избирателна активност, но може да допринесе за това, включително и е, гражданската инициатива, която ще обсъдим днес след обед. Гражданската инициатива може да допринесе за е, по-голямо граждан, е, европейско гражданство и европейска самоличност, но това няма да бъде достатъчно. Е, ако искаме да се пребориме с апатичността на гражданите на Европа, не трябва да пренебрегваме никакъв инструмент, никакъв подход, нищо включително и реформата на европейската избирателна система и въвеждането на общи правила. А, искам да, спом... да се спра на четири аспекта. Първо, транснационалните листи. По, по принцип аз поделям това а, това виждане, това предложение, но защо 25? Защо 25, а не повече, например? И второ, защо 25 допълнителни а, кандидата? А защо да няма а, правило за транснационално или е, трансевропейско представителство в рамките на съществуващия състав. Да, това са въпроси, които е, на които трябва да намерим някакъв отговор, защо това не е друго. Още нещо. Така нареченият срещу е, така наречения избирателен орган, необходимостта от някакъв избирателен орган. Да, смятам, че подобен орган е важен и нужен, но е необходимо този орган да бъде независим. И второ, той трябва да има възможност да е, бъде абсолютно е, независим и свободен да взема решение по свое усмотрение. И тогава, ако създадем и имаме подобен орган, то тогава този орган ще може да разрешава споровете, възникнали в рамките на европейските е, избори, с възможност е, за е, обжалване пред Европейския съд. Трето. Възрастта. Възрастта е, на избирателите 16 години. Сега за гражданската инициатива аз мисля, че подобна възраст е разумна, но що, що се отнася до избирателите, до избирането, до вота, в ще се ще се дадат допълнителни права на граждани на Европейския съюз, права каквито те нямат в държавите членки, чието граждани са. И последно, хармонизиране на избирателните закони или избирателните системи в различните държави членки, въвеждането на пропорционалната система а, и избор в един и същи ден в Европа. Това според мен са условия, които ще позволят развитието на европейската демокрация, като се спазват всички законни разпоредби. Благодаря ви. А сега давам думата на испанския сенатор Педро Педро Фонтемор. Няма микрофон. Adesso va, bene. eh, va bene. Eh, grazie Presidente, grazie signor Presidente. Благодаря ви. Съвсем накратко ще маркирам няколко неща. Искам да приветствам идеята на Европейския парламент и на господин Дъв. Много хубава инициатива. Вие споменахте националните парламенти. Много е важно да има координация с, между евродепутатите и националните депутати. Аз в качеството ми на испански сенатор Бях се запознават с тази инициатива преди няколко време. Знам, че парламент работи от известно време по нея. Все още нямам някаква ясна представа, нито лично, нито като позиция на моята група. Но, въпреки всичко, искам да се възползвам от случая – за да заявя, че всеки опит да се подобри ефикасността и да се е, укрепи демокрацията в Европа, като се е, намали разликата между е, избирателните процеси, е много важна крачка и за мен е на положителна движение в положителната посока. Координацията координирането на Европейската избирателна система с избирателните системи на държавите членки от съществено значение. Можем да се сблъскаме с трудности. Например, ако се предвиди кандидатиране от 16 години на европейско равнище, което ще предизвика различия с а, нали, гласуване от 16 години, след като в много държави членки се гласува след навършени 21. Трябва добре да а, помислим, защото много млади хора могат да се попитат защо могат да гласуват за а, Европарламента, не могат да гласуват за националния си парламент. Мисля, че общо европейските избирателни списъци е и добра идея. С това се укрепва европейската идея, но аз имам известни колебания – по отношение на регионалните избирателни райони в държави членки, наброящи над 20 милиона население. Това може да се окаже твърде сложно и да не да попречи да се постигне първоначалната цел – Опитваме се понякога да вършим някои неща, които влизат в противоречие едно с друго. Ако искаме едно, и повече Европа и също времено укрепване на регионите, в един момент може да създадем две противоположни тенденции. Да укрепваме общите аспекти и също време да засилваме спецификата. Така че трябва добре да премерим преди да започнем да круим тези избирателни региони. Райони, пардон. Това са моите коментари. Мисля, че свикването на конвент е добра идея. В него могат да участват и представители на националните парламенти. И в е, точка Ж от преамбюла се казва, че жит... гражданите, живеещи в една държава членка, които не са, нямат национално гражданство, някъде могат да гласуват, някъде не. Например, в Испания това е възможно. Много общински съветници и кметове при... в испанските общини идват от други места, И, защото понякога в Испания има такива общини, където жителите на други държави членки са повече от испанците. И предполагам, че такива а, ситуации могат да се мерят на доста места в Европа. Например, в Англия, в Великобритания няма много испанци, но ние в Испания имаме много англичани. Son майория, la población europea no española. Por tanto... Които упражняват правото си на глас. Това бяха моите бележки и участие в дебатата ви сутрин. Отново ви благодаря за инициативата и ви обещавам, че сериозно ще обмислим тези въпроси и ще сътрудничим за намирането на най-добри вариант за Европа. Благодаря. Много съм доволен от начина по който се развива дебата. Задълбочава се размисъл, има много желаещи. Сега от Европейския парламент, от Комисията по конституционни въпроси. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, mm, yo les hablo... Благодаря, господин председател. Взимам думата в качеството си на координатор на групата на социалистите и демократите. Благодаря за възможността, че могат да израза нашите позиции. Съгласни сме с господин Дав, че трябва да започнем да размишляваме и да обсъждаме проблемите залегнали в неговия доклад. Смятаме, че целите, които са залегнали там, с, и които а, трябва да внесат, да, дадат повече демократичност на Европа а, са от а, огромно значение. Също но трябва да се запази баланса между Европейски парламент и е, национални парламенти и да, но да изслушаме много внимателно а, е, изказващите се представители на националните а, е, парламенти, да видим каква е тяхната позиция и какви са позициите на отделните партии, представени в тези парламенти. Моята политическа група има свои а, така определени позиции по този дебат. Имаме и някои съмнения по доклада ДАФА. Но и аз искам, няма да навлизам в подробности, сега искам да, да засегна четири аспекта. Първо, реформата на избирателната система и съответното и, и отражение в националните системи. Ако промениме възрастта, възрастта, ако, на която може да се гласува, това ще доведе до много проблеми. Определението на избирателните райони също. Също така е, отворена листа или полуотворена това са предложения, която, е, предложения които е, така еманират от Европейския парламент с цел е, промени в националните закони, но това според мене ще доведе до редица проблеми. Колкото до конвента, мисля, че все още не сме зрели за това. Нека не забравяме, че е, преживяхме една политическа реформа, дълга, сложна. В момента отделните държави членки се сблъскват с економически и е, проблеми, така че не смятам, че е уместно днес да се свиква конвент, който да обсъжда проблеми, свързани с избирателната система. Просто хората няма да ни слушат, да ни чуят. Е, просто едно подобно предложение на Европейския е, парламент е, няма да бъде добре възприето и смятам, че няма да бъде и, и прието изчит от а, съвета. За... Мисля, че наистина можем да дебатираме реформа, евентуално а, промени в а, договорите, но ние смятам, че можем да свикваме конвент само на тази тема. Да, един конвент, който да а, обсъди също така по-доброто економическо управление. Вчера получихме проекти на 6 директиви. А, е, в момента обсъждаме така нареченото европейско 6 месечие, дали това ще има отрицателни или положителни последици за националния суверенитет. Може би трябва всички тези теми, всички тези проблеми да бъдат а, разглеждани заедно и евентуално да бъде свикан един конвент, който да а, разгледа проблемите с а, изменения на договор. Трето е, транснационалните листи са нещо интересно по принцип, но ние като група не можем да подкрепиме подоб, за сега подобна идея. Е, ние бихме желали подобна листа да, е, да има по-пропорционален характер. И от друга страна не, не считам, че подобна листа би била добре прията от е, много държави членки. А, може би това ще създаде и две категории е, депутати. в, един, в една транснационална листа, може би ще има много известни личности, добре, добре известни на общественото мнение, на широката публика. И и по този начин Е, няма да бъдат е, представени политическите партии. А каква е целта? Целта е дори в тази листа да бъдат представени гражданите. Така че на, на, на, на, на практика ще се, ще се проведат два избора, два паралелни избора. И някакси гражданите няма да се е, да се чувстват въвлечени и представени в чрез този втори вод, ако мога така да го нареча. И последно, важна е избирателната активност, господин председател, но мисля, че трябва да потърсиме други начини да а, я увеличим. Говориме за реформи в в много области, но може би трябва да видим дали не може да има кандидат за председател на комисията от всяка една отделна политическа група и примерно по този начин ще има а, повече, повече участие от страна на гражданите, отколкото една транснационална листа. По този начин ще има и по-голяма видимост. Ще имаме кандидат на зелените, на социалистите, на НП в, за председател на комисията и, и, то, те, и тогава тези, тези, които имат най-много представители в Европейския парламент, ще бъде, ще изберат своя за председател на комисията. Так, можем да помислим по това. Но благодаря на господин Дав за неговото предложение. Ние искаме да чуеме какво мислят другите и моята политическа група би искал а, да има а, дискусията да бъде разширена и на други теми. Благодаря ви. Вие винаги излагате по много ясен начин вашата позиция. А сега господин Готовски от Полша. Е Благодаря, господин председател. Темата, която разглеждаме в момента, беше дискутирана и в полския парламент миналата седмица. И както казаха някои от е, преждеговорившите, ние нямаме позиция като парламент на Полша или пък като правителство. Все още няма формулирана позиция по този въпрос, но бих искал накратко да ви запозная с дискусиите по тази тема в полския парламент. На първо място, ние поздравяваме а, изработването на проект от доклада за реформа в избирателното право и закон за Европейския парламент и а, имаше доста разгорещена дискусия в а, полския парламент, а, като разбира се имаше много различни позиции и разбирания, на партийно индивидуално ниво. Що се отнася до трансевропейската листа, ние имаме подобна листа в Полша. Имаме отделни или различни избирателни райони за избора на членове на Европейския парламент. Наричаме ги регионални а, е, листи. И така. Идеята за, европейско избира... Е, за европейски избирателен район като че ли беше възприят с доста скептицизъм, е, защото ни връща назад към спомените на полските национални листи, които имахме и по време на дискусията в полския парламент беше казано, че такава система би довела до партийни номинации и ще има твърде ограничен избор пред гражданина на Полша да избира И така смятаме, че това са по-скоро партийни номинации, отколкото широк избор или широк набор от лица, които да предоставят голям избор на избирателите. Що се отнася до броя на местата в Европейския парламент, би било а, трудно да, не се, да се променят, ако не се промени съвета. И така, що се отнася до възрастта, минималната възраст за добиване на право да се гласува, да бъде уеднаквена във всички държави членки, като ще е малко прекалено, но бихме могли да хармонизираме електоралните си системи, поне това като идея беше до, много така аплодирано от членовете на Националния парламент на Полша. Ние ще работим по тези две предложения в Полския парламент. Както казах, повечето бяха приети радушно и ние ще реагираме и ще пред изложим своя отговор и позиция. Благодаря. заместник председател давам думата. Андрио, наистина ти благодарим за многото идеи, които събра. макар, че доста от тези теми бяха критикувани. Ще играе ролята на адвокат на дявола, но си мисля, че дали поддържаме всичките идеи или не, а ние трябва да разсъждаваме по тях. Позицията като че ли е, че трябва стъпка по стъпка да се върви напред, а някои а, идеи, особено сред а, членовете на националните парламенти, май се установява, че ще има обратен ефект. Аз ще спомена нещо в тази връзка и а, също за трансевропейската листа. В, а, в момента аз мисля, че първата стъпка трябва да а, бъде да а, започнем да използваме партийното си лого на европейската си партия по време на изборите, но къде-къде по-важно е да разпространяваме идеята. Аз съм сигурен, че таблоидите в Великобритания ще напишат Андрю Дъв предлага реформа с парите на федералистите и така нататък. На... Не казвам, че много от държавите членки, т.е. казвам, че много от държавите членки в момента не са готови за тази дискусия, защото ми се струва, че национализма ще вземе голяма част от вниманието и дискусията. Добра идея е да има, да има трансевропейска листа, защото така да подкрепя, окоръжава трансевропейския елемент в мисленето и в изборите изобщо, но може да бъде доста коварно. Да дам пример. От дебата тук можем да видим а, какво би могло да се случи а, в националните парламенти. Е, а, да не говорим за Европейския парламент кои да са в попредните позиции, колко да са а, те от всяка страна или всяка партия а, в Европейски а, парламент. Нещо друго. Имаме проблем и със следното. Може ли да се появи името ви като кандидат в две листи? Дали ще има такова политическо лице, което ще им събере коража да се появи само на едната листа. В транснационалната листа или трансевропейската листа. Дали ще има такива? А, добре, а сериозно ли е, ако бъдат ако бъде едно и също име и на националната, и на трансевропейската листа. Освен това, още един пример. Ако президента Бузък е на трансевропейската листа и на националната листа е преди мен, какъв ще бъде мой избор? Ами аз инстинктивно ще го подкрепа а, един поляк, т.е. господин Бузек, защото по този начин всъщност на, а, той ще отпадне от другата листа и аз ще изляза на по-предно място, дори само за това. Това е реалността в политиката всъщност. Няма а, съмнение в това. Ще има някакво явление, като например, дайте да хората ще започнат кампании, а, а за да поддържат кандидатите от собствените си нации, от собствените си народи. И вместо да изградим, а, да заздравим трансевропейския дух, може а, да станем а, мишена на подигравки, а, защото ще се борим а, за а, по-първите места по листата и а, тогава ще се превърне това пак в някакъв вид национална лист. Мисля, че тези идеи трябва по-издълбоко да бъдат а, разгледани, формулирани и така нататък. Някои неща не са дообмислени. Например, защо 25 точно? Защо не е повече? Кой и как ще подрежда имената в този списък? Защото ще има караници за това, кой да бъде на първо, второ, трето място. След това, какъв ще бъде прага? а, за да бъде избран човек от тази листа? 5% или колко? Или изобщо как мислите, че може да бъде направено? Като цяло това е добра идея, но ако не е добре подготвена, ще стигне до провал или пък ще бъде подложена на подигравки и ще а, подхрани пропагандата на онези, които искат, които са против а, Европейския съюз. Ето защо една добра идея би могла да даде точно обратния ефект. Аз просто а, привличам вниманието ви към финансирането партийното, а, листите, местата в листите и така нататък. Аз мисля, че трябва много, много по-дълбоко да се обсъди всичко това и обмисли. Благодаря. Grazie, onorevole Certamente questa idea... Благодаря, господин Чарковски. Може би ще ми позволите да кажа няколко думи, преди да дам думата на следващия представител на Национален парламент. Защото мисля, че това е важно. всички ние, които искаме Европа да се развива единна, се опитваме да добавяме допълнителни елементи на европеизъм в развитието и господин Дъв се опитва същото да направи. Би го попитал следното. Дали тези 25 членове общоевропейски, са над 751-ят, които са членовете на Европейския парламент или как ще бъде? А, може а, в поредица от страни а, да се създаде дори национален проблем, защото в много държави членки има национални листи в, а, за Европейски парламент, други нямат и така нататък. С една дума бих искал да помоля а, да се намери а, много сериозна причина, т.е. да се изтъкне, формулира онази сериозна причина, която доказва, че тези 25 човека са необходими, за да се укрепи и засили ролята на европейските партии. Благодаря. Благодаря ви. Гръцкия парламент, Кипърския парламент все още не е завършил дискусията си по този въпрос. И затова повечето от предложенията и мненията, които ще изложа, са лични, а не са на моя парламент. Искам да поздравя господин Дъв. И това не е някакво официално поздравление – напълно искрена мисъл. Защото според мен неговия доклад, дори да има някои празноти, прави опит да постави пръста в раната. Той просто директно хваща бика за рогата и разглежда всички проблеми в основите по същество. За всички нас, които се занимаваме с политика, същественият въпрос е да а, гарантираме участието на обществото в политиката. И как да приобщим младите в Европа, така че те да я почувстват своя. До сега като че ли се проваляме в тези опити. Големите провали на последните европейски избори – потвърдиха тази тенденция. Не бива да се самозаблуждаваме. Именно за това ако продължим сляпо да следваме логиката на търсене на идеално решение, идеална избирателна система, само ще потвърдим това, което хората си мислят че в Европа непрекъснато се занимаваме с бюрократични въпроси и не можем да намираме бързи революционни решения. Много често се казва, че по-доброто е враг на доброто. И затова мисля, че идеята да се свика конвент е добра. до тогава, докато системите в Европа не се допълват, ще има проблеми и затова може би трябва да се свика на първия етап един конвент, за да се изложат всички проблеми. Говореше се за общоевропейски избирателен списък. Какво ще означава това? Да се създаде едно международно измерение, да се легитимират изборите в очите на гражданите. И слушах преждеговорившите, някои колегите са прави по отношение на а, тези подробности, но наистина ли не може да се намери решение на проблема с избирателните списъци? Защо да не поискаме всички, които имат международен престиж, да бъдат вписани в транснационалните е, избирателни списъци и да има освен това национални списъци, за които хората също да могат да гласуват. Нека да не забравяме крайната цел. Да има едно транснационално усещане за нещата, в една общо европейска визия, която да се наложи в ежедневната практика, включително в избирателния процес. Именно затова смятам, че е от особено значение да бъде наложена общо европейската логика и един общ избирателен списък ще бъде до крачка в добрата посока, въпреки всички резерви. Сега по отношение на казаното от председателя, да, имате право, не бива да добавяме допълнителни депутати към всичките 751. Всъщност, трябва да решим проблема, споменат от преждеговорившия колега, а именно ограничаването на а, депутатите на национално равнище. Това е обикновено Просто решение, което няма да попречи на сегашния баланс и пропорционални избори. И трябва да се реши вече по отношение на отделните личности в какъв списък ще фигурира Транснационален, национален. Πρέπει να μας προβληματίσει επίσης и Трябва да осъдим също възможността да се избегне обесценяването на партийната система, което му се усеща особено силно в момента в тази финансова и економическа криза. Гражданите имат усещането, че полицията не могат да решат ежедневните проблеми, не се справят и именно тук трябва да последваме становището на докладчика, който справо говори за преференциално гласуване, затворени списъци. Гражданите признават и личностите, и партиите. И ако попаднем в капана да следваме само партийната логика, ще направим огромна грешка. Смятам, че днес, когато идеологическите различия се стопиха и това мисля, че въжи почти за всички, за всички държави членки, именно личността ще има основната тежест. Грация. Благодаря. Благодаря много. Доколкото разбирам, вие подкрепяте преференциалните листи. Това е също един проблем, който трябва да обсъдим, господин Илчев. Аз наблюдавам с изключителен интерес тази дискусия и образно мога да кажа, че вече се зародиха две мощни вълни. Вълната на ентусиазма и подкрепата и вълната на критицизма и съмненията. Което, между другото, е най-сериозното доказателство, че докладът е съдържателен, интересен, важен и с много евристични елементи в своето съдържание. Евристичният дух на този доклад евристичния подход към традиционната, нединамична, до някъде остаряла електорална система и електорална реалност на Европейския съюз е детонаторът на нашите обсъждания днес. На второ място искам да кажа, че Андрю Дъв с този доклад, освен някои практически предложения, ни прави едно интересно послание – той ни призовава да мислим върху невидимата, но много важна граница между политическа етика и политически прагматизъм. Изключително интересно е сравнението, което Андел направи за това, че е възможно да има 25 кандидати в една транснационална листа, за да бъдат преодолени, забележете, елементите на бартер и елементите на казино – въпреки това той се е въздържал да бъде един изключителен ментор в това отношение и е поверил тази сложна и деликатна задача на група математици, които да ни дадат в един момент прецизната математическа формула. Или да вземем друга негова идея за общото избирателно пространство. Той всъщност предлага един паневропейски формат тук имаше и альтернативна идея, която отразява необходимостта, може би, да бъдем по-предпазливи, по-палиативни, да бъдем по-малко експериментални. Тази идея казва, че е добре да се започне с регионални избирателни райони. Аз обаче се съмнявам, че втората идея е напълно безопасна – ако ние имаме регионални избирателни райони, очевидно ще трябва да си дадем сметка, че в някои региони на Европа ще се възкресят, отново ще се реанимират някои локални, регионални съперничества и че кандидатите ще минат през неизбежния филтър на нашите исторически нагласи и нашите от една страна добросъседски, но в същото време понякога напрегнати взаимоотношения. И затова лично аз вярвам повече в сложния, но като че ли по-перспективен проект на паневропейския формат за избирателен район. На следващо място искам да подчертая, че за европейското гражданство очевидно ще се наложи да се говори много, но на самата идея за европейско гражданство трябва да погледнем смело и решително. Да, вярно е, че в някои развити економики гражданите от неразвитите економики представляват 20, 30, понякога 40%. Но те са там не защото държавите с развити економики са се превърнали в благотворителни организации, а защото държавите с силни економики имат нужда от тези 40% граждани на източноевропейските страни. Процесът е двустранен и след като той е двустранен процес в рамките на общия ни пазар, на бъдещата обща за всички държави членки валута, на общо законодателство, което се хармонизира непрекъснато, защо да не говорим за едно общо гражданство, което очевидно е европейското гражданство. Естествено, че тук не бива да се служим с инструментите на юридически абсолютизъм. Може би трябва да се вземат мнения на хора, които не са математици и не са юристи, но имат богат опит в сближаването на представите и в сближаването на системите. И като казвам сближаване на представите и сближаване на правните системи, и с това ще завърша, искам да привлека вашето внимание върху ролята на националните парламенти. Чудесно е, както чухме тук от някои колеги вече, че в някои национални парламенти тази проблематика, тази материя се обсъжда активно. Но това едва ли е навсякъде така. Аз съм сигурен, че има национални парламенти, в които нашата днешна дискусия ще прозвучи изненадващо, ще ги свари неподготвени. И оттам фактически ще дойде голямото закъснение, от което ние се боим, защото мисля, че мнозинството от хората в тази зала както и в Европейския парламент като цяло, наистина биха искали да видят през 2014 година едни избори, които са всмукали духа и прилагат идеите на доклада на Андро Дъв. Благодаря ви за вниманието. Grazie alla parola eh, l'onorevole благодаря много. Господин Илчев, а сега господин Капсис от Словения. Благодаря, господин председател. Господин Дав, наистина интересен доклад. Също толкова интересен е и дебата. Ще дам, ще изразя своето собствено мнение, а не на нашия парламент, защото до сега ние не сме провеждали дебат по тази тема. Скоро ще проведем, но все още не сме. Ако трябва да прецена този доклад днес, не знам дали е революция или деволюция. Защото за някой е революция, защото обсъждаме различни аспекти на неща, които ни засягат ежедневно. И това ще а, има своето влияние върху това дали ще бъдем избрани или не. За други биха казали, а, това, а, този доклад ще бъде еволюция. Например, какъв ми е аргумента в тази посока – Ние в нашата страна често ставаме опитни морски свинчета. Имаме най-различни системи, които се прилагат и знаем, че не е хубаво да се сменят често и радикално системите. Тези 25 лица, за които споменахме, може би ще са интересни за политиците, но едва ли за избирателите. Те може дори да не ги забележат. Не знам дали някой бивш президент би се е кандидатирал, би искал да влезе в листата на тези 25. В миналия парламент имахме 13 а, члена, сега имаме 12. Нямаше кой знае какъв политически, голям политически дебат по избирането. А, и атмосферата едва ли се е променила особено много. Дали ще сме 13 или 12 от моята страна депутати в Европейския парламент не се отразява на общата политическа промяна. Ех, може би много по-големи биха били промените за Испания и Франция, за държави като Испания и Франция, например. Но ако искаме да участват повече избиратели в изборите за Европарламент, трябва да мислим за следното. Дали правим достатъчно да им покажем, че ние работим и мислим за тях, дали а, разпространяваме достатъчно общоевропейските идеи, Ние трябва да мислим също така за реформа, може би, в начина на гласуване, може би електронно, чрез интернет, защото това ще направи нещата по-лесни за избирателите. И това би ги привлекло. Ние нямаме в а, моята страна а, електронна система, но в Естония а, тя се използва добре за гласуване. Разбира се, че е важен този дебат за политиците, но мисля, че е абсолютно несъстоятелен а, за избирателите дали тези реформи ще са започнали до 2014 или няма, едва ли ще забележат избирателите. С цялото ми уважение към доклада, аз смятам, че наистина тази реформа е много важна, но ако искаме избирателите да я забележат, ние трябва да се обърнем към нуждите на избирателите, а не на политиците. Благодаря. Благодаря. Господин Месершмидт има думата. Благодаря, господин председател. Аз обикновено а, обичам да участвам а, в а, всички инициативи а, на господин Дав. Рядко се съгласяваме един с друг, но винаги участваме в дискусиите. Но тук, за съжаление, аз трябва да кажа, че съм разочарован. Съгласен съм, че има практически трудности, практическа необходимост има от промени, както беше споменато това, че граждани на една държава членка, постоянно пребиваващи в друга държава членка, нямат право да гласуват или да участват като кандидати, да се променят, например, датата за на изборите за май и така нататък. Това са практически неща. Но какво дебатираме в момента? Ние дискутираме реформирането на избирателната система. А нито един от досега говорилите не спомена нищо за практическите трудности, с които се сблъскваме а, в а, м, кампанията предизборната. Нито една а държава членка няма да приеме тези неща. Защо си губим времето? дебатирайки нещо, което е само в главата на господин Дав. Наистина е една много красива картина за бъдещето, обаче едва ли сега е момента. Да, аз съм 100% съгласен, че трябва да направим нещо, да се увеличи е, активността на избирателите, повече млади хора а, да участват. Не, това няма а, да ги привлече, ако им предлагаме федералистични идеи. А, а, защото в моята родина, аз смятам, че съм представител на моята страна, а, много а, хора младите хора смятат, че а, не винаги е ясно ко, а, разумността на едно или друго решение или действие, което се предприема а, на а, европейско ниво. И аз затова си мисля, че е кон, а, непродуктивно а, да се заемем именно с тази реформа. Господин Дав, Готов ли сте да кажете на всички свои избиратели в Европейския съюз, че единствената причина а, за а, тази реформа е за осъществяването на тяхната мечта за Европейския съюз, да бъдем по-близо до федералната държава. Много ми е интересно как ще реагират а те искат да се намали бюрокрацията, да се намали неефективността на работата. Аз така си мисля, че това трябва да бъде основната ни тема, а не как да реформираме а, избирателната система. Е, защо никой не го спомена до сега? Ами защото е много по-лесно и по-интересно за политиците да се говори а, за реформата, за всички тези красиви неща, но аз винаги ще предпочитам да говорим за практичните неща, когато им е време. Благодаря. Следващия оратор е Папа Димитрио от Гърция. Заповядайте. Благодаря ви. Много внимателно проследих е, е, тази дискусия, която трябва вече едно 10 години. Още беше председател на парламента на Стасопол, беше изготвил на времето един доклад, бяха, където бяха разгледани различните концепции. Според някой е необходимо достатъчно време, за да се анализират всички елементи, изложени в доклада на господин Дъв, но аз искам да подчертая четвъртата точка в неговите предложения, където се настоява за преки преговори между парламента и съвета без участието на националните парламенти. Къде остават тук националните парламенти? Те трябва да участват на предходни фази и в целия процес. Тази сутрин изслушахме представител на а, Люксембургския парламент, който заяви, че при сегашните процедури европейските граждани имат чувството, че няма никакъв смисъл да участват в изборите за Европарламент, защото там не се интересуват от националните парламенти. Представителя на Камерата на да заяви категорично, че депутатите от националните парламенти нямат интерес да укрепват ролята на Европейския парламент. Аз съм национален депутат е, от 20 години и не съм съгласна с това твърдение. Вече има едно ново измерение, което искам да а, добавя тук. Във всички парламенти си даваме сметка, че много хора смятат, че за да се изгради новата европейска архитектура, и парламента, и Европейския парламент, и националните парламенти трябва да имат повече глас, засилена роля Ни. ако не, не, не ни се даде възможност да изразяваме нашето становище, смятаме, че дискусията в парламента няма да има широка основа и няма да се зачита достатъчна степен Лисабонския договор. Аз мисля, че ще бъде това е изключително важно да спазваме този договор, ако искаме да намалим дефицита на демокрация в Европа. Важно е да има справедливи отношения между Европарламента и националните парламенти. Благодаря, госпожо Папа. Димитрио, много е важно това, което казвате и за общия профил на избирателната система отношенията между Европейския парламент и националните парламенти са съществен елемент в изграждането на европейската архитектура. Господин Шолц. Благодаря ви. Бих навлязал директно по темата. В точки Б и С Андрю да с право твърди, че Европейския парламент трябва да поема инициатива. Аз проследих дискусията с голям интерес. И смятам, че след последните избори за Европейски парламент и парламента, Европарламента и националните парламенти и правителствата трябваше да започнат една дискусия, в която да обсъдят защо е толкова ниско избирателното участие в изборите за Европарламент. Защото ниския процент на участие се прояви на всички равнища, национално, регионално, транснационално и смятам, че е много важно да а, обмислим как да увеличим участието на гражданите на, гражданите на Европа, как да ги приобщим към изграждането на новата европейска архитектура в взимането на решения. Наистина ли държим на това участие и ако е така, да си зададем въпроса до каква степен дуализма, национално участие, европейско участие, национални избори, е, избори в, за евроинституции, е, може да се съчеста и да допринесе за изграждането на Европа. Все още няма национална позиция на партиите, национално равнище. В Европейския парламент нямаме и някакви официални становища на политическите групи. Например, в моята група още нямаме позиция по този повод. И тук излагам личното си виждане. Какво да направим с този доклад? Аз съм убеден, че този доклад повдига правилните въпроси и ако изходим от тези въпроси, можем да постигнем положителни резултати. Аз не смятам като колегата Месер Шмидт, че това ни отдалечава от гражданите. Напротив, избирателната реформа е само едно средство да се започне размисъл за участието на гражданите в бъдещето на Европа и на националните държави. И искам да направя още няколко коментара за европейските партии. Беше, този въпрос беше повдигнат също в този контекст. Да, имаме европейски партии, те са 10, доколкото знам и в момента се финансират от европейския бюджет до 90 милиона евро. Тези европейски политически партии нямат а, юридическа личност. Това са асоциации по силата на белгийското право. Тоест, не, се, не им се признава статута на политически партии и как искат такива партии, които нямат право да организират избирателни кампании, да влияят върху процеса на вземане на решения а, от страна на гражданите. Как да покажат какво правят на европейско равнище, какви решения взимат, след като трябва да си останат на национално равнище. И това издава двойнствения характер на Европейския съюз в момента. И тук искам да се обърнем към Андрю Дъв, Трябва, нека да видим какво е съотношението, на силите между националните и европейските партии. Защото тук е борба за власт, за влияние на терена. Има ли национални партии, които отстъпват гласовете си на европейските партии? За сега това се прави в някои случаи, но много често изпълнителната власт, правителството на дадена държава членка, трябва да вземе съответно решение, готово ли да вземе такова решение или да отстъпи правото да, такова решение да бъде взето на някой друг, защото има доста големи различия между елита и хората, хората които взимат решения и делегираните правомощия. Трябва да се прескочи една огромна пропуск между двете. И затова, е, когато обмисляме реформата на избирателното право, трябва да е, помислим и за реформата е, на участието в изборите, както на европейско, така и на национално равнище. И да продължим дискусията, да видим дали европейските партии не трябва да предоставят част от кандидатите, като се промени сегашната пропорционална система. Защото в крайна сметка европейските политически партии са плод на една дискусия на европейско равнище. Те не отразяват някакви национални виждания И именно на европейско равнище трябва да водим дискусията как виждаме европейското измерение. Как ще го отстояваме? Липсва ли? И как то се съчетава с участието на гражданите? Как те възприемат това, което прави Европейския съюз? Според мен на гражданите им е писнало да ходят до урните, защото си дадат сметка, че дали гласуват или не, това няма да до не с нищо няма да промени нещата. И ми е умръзнало да виждат политиците да не поемат своята отговорност и да не решават техните проблеми. Така че трябва тук едновременно да разглеждаме и европейските въпроси, и националните. И може би наистина свикването на конвента е най-добрата идея или какъвто и друг, да било друг форум, в който да участват представители на националните парламенти, националните правителства, на всички европейски институции, на представители на гражданското общество. Така, както беше свикан конвента за Конституцията. Амбициозна цел – не мисля, че ще успеем да я постигнем до 2014 година, но не е лошо да започнем, защото ако не започнем, след 4 години ще видим още по-низко избирателно участие. Трябва да вземем от сега. Grazie, е Проблема на европейските партии бе отново засегнат. И вие обаче подчертахте също така, че би могло да има конфликт на интереси между националните партии и европейските партии. Има и една трета хипотеза, струва ми се, за относно 25 кандидата за европейската листа. Ако добре разбрах вашето изказване, вие смятате, че би могло да има квоти по, на, в, от националните партии за тази европейска листа, трансевропейска лива, листа. Сега господин Наги. Köszönöm a szót, elnök úr tisztelt Alkotmányi Bizottság és tisztelt európai képviselőtársaim! Уважаеми дами и господа депутати на Европейския парламент, като новоизбран депутат, за мен е огромна чест, че участвам в вашата дискусия. Аз и моят колега представляваме Унгарския парламент, членове сме на Конституционната комисия на Националния ни парламент, членове сме и на други комисии. Господин Месер Шмидт засегна един много важен проблем с за скептицизма на европейските граждани. Е, в е, Унгарския парламент ние създадахме подкомисия, която е натоварена да е, направи анализ на случилото се през 2006 година и за полицейските изцепки, ако мога така да го нарча тогава. Аз съжалявам, че тогава или по-късно Европейския съюз не реагира достатъчно активно. На времето комисар беше господин Фратини и на практика той не осъди действията предприяти от унгарската полиция. В момента се, е, ще се предприемат е, наказателни мерки срещу Франция, но е, Франция е, се сблъска с проблем, с който се сблъскват и десетки други страни. И на практика Европейския съюз не дава никакво решение на проблема, затова хората са скептични. Диагностиката, съдържаща се в доклада да, е добре. Останалото не съм сигурна. Вярно, има, има съмнения, има въпроси, но господин Дав като че ли е, бърка между причините и следствията. Европа е разделена все още на изток-запад. В е, бившите комунистически страни нещата са по-различни. Да, на, на, на, на, на хартия всички сме равноправни, но на практика това не е така. Госпожа Гурмай е представител на а, политическа партия, която поиска и на, наложи тези полицейски действия. Така че все още има разделение изтък-запад, ниски заплати, как е, Словакия се присъедини към Европейския съюз, като продължава да прилага указите Бенеш, кои, укази, които е, не зачитат правата на унгарците и немците в тази държава как се приемат страни, в които 25% от европейските средства отиват за корупция. Така че, е, Разбирам тези, които критикуват нещата. Господин Дъв като че ли не разглежда нещата от гледна точка на гражданите. Това, което трябва да се направи е наистина да се е, запълни празнотата в демократическия дефицит, но не съм сигурен, че с една транснационална листа или едни федералистски виждания това ще стане. Европейския съюз е псевдоинституция, а хората искат засилване на националния суверенитет, взимане предвид на националните им специфики и колкото повече избирателната система се отдалечи от гражданите, толкова повече гражданите ще се отдалечават от Европа. Гражданите виждат какво само едно знаменце с няколко звезди, някои лица, познати лица, които обещават неща, които после не изпълняват. Така че Европейския съюз не дава отговор. А сега позволете ми да се спре и на някои е, други проблеми, които според мен пораждат съмнения. Става дума за точка 6.2b. В качеството си на юрист знам, че дявола се крие в подробностите и колегите ще го подкрепят. Просто не виждам как би могла да бъде проведена тази реформа, защото тя отгоре на всичкото не, не, не е вече излишна. А, промените трябваше да бъдат направени в а, рамките на Лисабонския договор, а сега се правят едни предложения. Аз не виждам какво точно е влезло в Лисабонския договор тук питаме гражданите, трябва ли да се проведе реформа. А, а на практика самата реформа няма да има нищо общо с гражданите. Гражданите няма да бъдат консултирани, те трябва да участват в реформа и съставане на един транснационален списък само ще от ще отдалечи гражданите. Те просто няма да разберат за какво става дума. Ако има транснационални листи, плюс националните листи, това само ще обърка, ще ядоса хората и на практика ще бъде антидемократично. Колкото до свикване на конвент, не считам, че в момента това би било уместно. Слава Богу, конвента се провали и тази, този, който предлагате, също ще се провали, ако, ако се свика такъв, тъй като става дума за едни бюрократични институции, които биват отхвърлени от хората и които на практика не функционират и не работят в подкрепа интересите на гражданите. Те подкрепят интересите, идеите на Съединените щати, говорят за абстрактни идеи, без да се допитват до гражданите. Радвам се, че можах да дам и моята позиция. Благодаря за това гръмко не към казаното от господин Дав към не на Европа, защото това ще подхрани допълнително нашата дискусия. За сега представител на Португалия. Сеньор президент. Благодаря, господин председател, колеги. Темата на доклада на господин Дав все още не е дискутирана в португалския парламент. Нито пък в моята партия, Португалската социалистическа партия. Така че всичко, което казвам днес тук, е само и единствено моето лично мнение и позиция. Честно казано, вярвам, че доклада внесен от господин Дав, е един много амбициозен план да се отговори на множеството искания и нужди а, за промяна в избирателната система, както беше споменато и от господин Казини в началото. Но има и опасност тази общоевропейска инициатива, именно изборите за евродепутати, има опасност да се превърнат в едни национални кампании. През 2014 година всъщност едва ли ще а, успеем да свършим работа до тогава, защото срок е твърде кратък. Твърде къс е този срок, но това далеч не означава, че понеже времето е кратко, не трябва да вършим нищо в това, което решим заедно, че е правилната посока. Например, изравняването на минималната възраст за предоставяне на право на избирателни права, след това дегресивната пропорция за разпределяне на местата в Европейския парламент, тези транснационални листи или евролисти – бяха коментирани широко тук, чухме даже коментари, изразени по твърде екстремен начин, че самата причина за това ние да сме тук бива подкопана или просто забравена. Да, ние участваме във форум, а, чиято а, идея, чиято е, цел е евроинтеграцията. Накрая на своето изказване искам да кажа, че идеята политическите партии да имат общностен мащаб за сега все още не привличат особено много аспирациите на европейските граждани. Една от основните причини, според мен, е, че все още не съществуват достатъчно условия, а, които да покажат общо европейското като принципи, като развитие. Ето защо аз смятам, че ние трябва да се споразумеем по един определен набор на насоки за действие, които да бъдат защитени от европейските партии и в същото време листата, европейската листа, има своите разумни причини да съществува. Не знам дали 25 е точно а, числото, което ще е най-подходящо. Но е важно да се прецени а, най-доб... кой е най-добрия начин или брои, който да отрази най-добре разнообразието на европейските граждани. Но прякото представителност в Европейския парламент е изключително важно. Защото това е предпоставка за общо европейски политически платформи, за общоевропейски европейски партии, което ще доведе и до политическа интеграция в Европа. Да, благодаря. Бившият председател на тази комисия има думата сега сега е председател на Комисията по околната среда. Имате думата. Благодаря ви. Колеги, много се радвам да бъда заедно с вас. Председателя на Комисията по околната среда се занимава с толкова теми, че му е трудно да следи и вашите заседания на Комисията по конституционните въпроси, но знаете, че тези въпроси са ми при сърце, откакто съм в парламента и темата, която сте избрали днес, има стратегическо значение за европейската демокрация. И за на поощряването на участието в европейските избори. Ние си даваме сметка, че с годините това участие на избирателите постепенно намалява. Аз три пъти съм участвал в европейски кампании, в началото си казвах, може би хората не са очаровани от вкарването на еврото през 2004 година. След това, следващите избори си казах, може би ги е страх от разширяването. Но през 2009 вече и еврото беше влязло и разширяването вече беше забравено и още по-низко избирателно участие регистрирахме, защото всъщност гражданите не, не знаят каква е причината, да, да, трябва да гласуват. И всъщност не, не, не се превеждат на практика европейски избори, а 27 национални кампании. И моята партия, която е европейска, винаги се опитвала да, да намери някаква спорна тема на национално равнище, за да и цялото противоборство става на национално равнище. Това се възприема като някакъв тест за националните правителства. Каквото и да твърдим, така става в повечето държави членки. Ние просто злоупотребяваме с европейските избори. Политическите, националните политически партии поставят национални проблеми и европейските проблеми отиват на заден план. А вие знаете как функционират медиите. Те търсят новината, конкуренцията и като видят борба за мандати, се спускат. И затова, като организираме европейски избори, си продължава противоборството на национално равнище. Мисля, че логичното продължение от въвеждането на общо европейски избори и избиране на депутатите с пряко гласуване, е, които на времето предизвикаха голям скептицизъм, сега налага да е, развиваме тази тенденция. Знаете колко време мина, докато се наложи тази идея. Даваме си сметка, че дадахме си сметка, че не може да пращаме национални делегации в Страсбург. Постепенно през 70-те години, 80-те години виждахме, че това така не става, че трябва да се изберат депутатите пряко. И сега, след 30 години по-късно, трябва да преминем още един етап. Европейски избори, които да надскочат националното равнище. в, през 2004 година Гърция председателстваше Съюза и дори по темата на, за статута на европейските политически партии много държави членки изявиха резерви. Франция, Португалия, Люксембург, Белгия, Гърция, където партиите нямат право да приемат дарения от предприятия и фирми. А в другите страни това е възможно. И как успяхме да прокараме закона, Гърция се въздържа и така мина. И сега имаме европейски партии, които си имат определен статут, но които не могат да работят. И една партия не е клуб. Политическите партии не могат. Европейските политически партии са свързани ръце. Дори не могат да си организират избирателна кампания. Една партия какво прави? Защитава интересите на своите членове, своята политика и така нататък. Тоест, как ще успеем, ако европейските партии не могат да се борят за мандати? Някои колеги дори отиват по-далеч. Преди време имаше доклада на Стасополос през 80-те години и тогава парламента изискаше 10% от а, депутатските места да минават през европейски избирателни списъци. Господин Дъв е много скромен, той говори само за 27. Сега парламента стана по-голям, пък искаме по-малко. И чувам същите аргументи като от 10 години. И ми е мъчно да чуя приятел като Бен Файо да продължава да проповядва все същото. Мисля, че той греши. Аз живея в съседния с Люксембург регион и той да твърди, че че трябва да има регионални, трансгранични списъци и това не е много много удачно нервираме, че проевропейци като тебе използват а, тези аргументи, все същите от 10 години насам. Сега има интернет, има нови медии. Мисля, че с, ако се направят европейски списъци, медиите ще се превърнат е, спонтанно в форум за дебат. Имаме преводачи, няма да има вавилонска кула модерната техника позволява какво ли не. Имаме една нова динамика. Мисля, че ще можем да вдъхнем нов живот на обществения дебат. И това да приеде много повече смисъл на европейските избори. Така че мисля, че трябва да предвидим вече тази двойна възможност национални списъци или регионални, както се реши, както си е в момента. Европейска листа. което ще позволи да наблегнем и на двете измерения на Европейския съюз, Европейски съюз на държавите членки и Европейски съюз на гражданите, ето и съгласно такива договор. И мисля, че европейското гражданство за което говорим, всъщност не е функционално. За 20 години говорим за европейско гражданство, но такова на практика не се усеща. А, може би от 2014 това да стане. Ако не може до 2014, да го оставим за 2019, но нека да вярваме, че това може да се случи. Казвате, е, кандидатите са далеч от гражданите. Вижте, аз идвам от голяма е, е, страна и всякакви избирателни списъци са далеч от гражданите. Те се сближават до, приближават до гражданите, когато медиите подхванат и започнат да представят този или онзи кандидат. Същото въжи за европейските списъци. Ще трябва да сложим там хора, които са известни в своите страни и които са известни на европейско равнище. Може би това, което Ендрю Дъв е, е свършил е много, даже прекалено бих казал, амбициозно. Аз бих е, оставил на страни някои детайли, подробности, техническите подробности, но същественото е да се направи пробив до националните избирателни списъци, да има европейски списъци, за да има един европейски дебат и да се конкретизира демокрацията в Европа, без това да налага каквито и да било изменения в договорите. Мисля, че най-добрия, най-удачният инструмент е свикването на конвент. Но и, и там трябва да разгледаме альтернативите. ще има най-различни поводи, например, като се разглежда договор за присъединяване на Харватска, да се постави този въпрос. И разбира се, че този пробив към повече Европа ще бъде, ще се сблъска с много сериозна съпротива на всички противници на Европа и на всички национални партии, които също няма да одобрят подобна инициатива. Аз ви казах, че съм бил докладчик по статута на европейските партии. В моята страна, например, има някои фундации. Фридрих Науман, Хайнрих Пол, Пол които имат огромна роля и които никак не са а, привърженички за появата на някакви европейски фундации. И ще чуете веднага, ако споменете тази идея, веднага ще ви се каже, защо няма нужда от това. Тук искам да кажа на унгарския колега, понякога всичко се дължи на лоша политика. Да, ние точно това искаме да си подобрим политиката, да бър... Е, но трябва да има дебат, защото иначе какво правим ние на европейско равнище? Дебат започва само когато стане някой скандал в Брюксел – Иначе за Европа нищо не се спомена. Така че, както виждате, мене всички тези проблеми са ми много при сърце. Мисля, Андрю, че ще трябва да се откажеш от някои е, подробности, които прекалено засягат отблизо националните конституции. Но идеята за европейски избирателен списък – трябва да бъде основното постижение. И мисля, че може да бъде обсъдено на междуправителствената конференция. Благодаря, благодаря господин Лайне. Сега колегата Вия от Френския сенат. Господин председател, господин Дъв, благодаря, че свикахте подобна среща. Благодаря и на господин Дъв за неговата презентация, включително и е, за техническите аспекти. С това отговарям на последния изказващ се, който смята, че някои от е, техническите аспекти трябва да бъдат задгърбени. Сега, що се отнася до времевия график, не знам дали Европа ще е готова до 2014 та но при, при всички случаи ви поздравявам, че организирахте този дебат, защото смятам, че той е много своевременен. В Френския сенат неодавна обсъди този проблем, включително про проблема за национални избирателен район или е, транснационален е, избирателен район. Сега не, досег, не сме се произнесли, няма и да се произнесем скоро, но в крайна сметка започнахме дискусия по проблема. Сега искам да се върна към нещо казано от господин Дъв. Е, европейската изборна система е нещо основополагащо много повече, отколкото е, изглежда на пръв поглед. Това не, е, това не са технически подробности, това е сърцевината на демокрацията. Това е начин за задълбочаване на европейската самоличност. Това е начина по който нашите граждани ще разберат Европа, защото нека не забравяме, че кризата само задълбочи съмненията на нашите съграждани. Така че ако искаме да превъзмогнем тези съмнения, то трябва да работиме за Европа, като а, се погрижиме за по-добрите отношения между Европа и, и държавите и е, националното равнище и между Европа и местните органи на властта. Що се отнася до техническите аспекти, до техническите подробности, привилегиите и имунитетите на депутатите на Европейския, в Европейския парламент. В крайна сметка този дебат се води и в националните парламенти. Аз и моят колега сме членове на една специална комисия, създадена в рамките на Сената. Комисия, която да е, разгледа всички проблеми, свързани с изборите на общинско, регионално, е, общинско, национално равнище, така че нещата не могат да се делят една от едно от друго. Сега, 16 или 18 години това не е само политически аспект. Не може. Хармонизиране трябва да има между всички държави членки. Не можем да бъдем пълнолетни европейски граждани на една възраст, а пълнолетни граждани на дадена държава членка на друга възраст. Това води и до известни на, до една наказателна отговорност и така нататък. Така че всъщност не става дума само за възраст, а за много по-важни неща. И трето, този този дебат не е само технически, макар и те да са важни. Техническите аспекти става дума за пребиваващите граждани на други държави в отделните държави. В нашата държава те са 4 милиона. Колегата от, от Люксембург така постави проблема, като показа, че там нещата са крайни, но понякога така нещата стават по-ясно, но трябва да има а, наистина баланс на европейско равнище, както и представителност в а, местните органи на властта и в националните органи на властта. И сега искам да се спра на един политически аспект, който не изглежда такъв на пръв поглед. Става дума за четвъртата точка създаване на а, общоевропейски а, избирателен район. Сега няма да се връщам към а, това, което казва Дъв, т.е. че математиците ще решат проблема, когато му дойде времето. Мисля, че можем да се довериме на нашите политически партии да намерят една, така, един баланс или някакъв е, компромис. Но вие, вие казахте, че чрез тази листа могат да изпъкнат ни е, така известни личности в е, европейски план. е, най-често Европа бива критикувана за това, че, че крие политически е, ориентации, насоки зад технически специфики. Мисля, че тази, този е, общоевропейски избирателен район може да стане едно послание какво да бъде нашето послание? Из, издига, издигането на едно ново поколение федерални депутати ли? Трябва да, трябва да задълбочим този аспект на нещата. Не, не става дума за второ, второстепенен проблем, става дума според мен за основен проблем. И след като а, се спрях на някои точки, ще кажа, че подкрепям свикването на конвент, защото смятам, че процедурата, която бива предложена днес, всъщност съдържа ни много ключови аспекти и за техническите специфики се крият политически насоки, които са важни не само за Европа, а и които имат пряко отражение върху развитието на нашите национални органи на властта, местните органи на властта и така нататък. И бих искал този конвент да може да навлезе в подробности, да разгледа различните предизвикателства и да изясни бъдещето на Европа на практика. А сега давам думата на колегата Бронс. Благодаря, господин председател. Демокрацията, разбира се, е управление на народа, а не на една съмнителна колекция от хора. Просто трябва да имаме чувство а, за националност. Белгия пък е много къс, голяма късметлика, защото си има две, дори три такива чувства за националност. но все още не се е случило в а, Европа. Защо? Европейската идентичност може да се посочи е нещо, което може и трябва да бъде подпомагано от много страни. Сега, паневропейско избирателен район може би е един начин да се изгради тази нова идентичност. Ако можеше това да се направи, повечето избиратели щяха да игнорират това, което касае паневропейската листа или паневропейските кандидати. Така си мисля. Но ако погледне параграф 2б, ще видим, че фактически ще бъдат забранени тези национални елементи а, така, 25-те. 25-те бройки членове на Европейския парламент а, са един подарък всъщност на политиците, а, а, управляващи тук. А, 25 не изглежда много, обаче те ще бъдат на гърба на онези, които бъдат избрани по национална листа. Що се отнася до предложението на ДАВ, а, да, могат да, глас, а, да могат да гласуват хора, които а, пребивават в друга държава членка, разбира се, аз съм съгласен, че те не трябва да бъдат лишавани от правото си да гласуват, но просто могат да го направят чрез обикновена поща или чрез интернет и така ще упразнат това свое право. Благодаря. Следващият оратор, господин Майер от Австрия. Господин председател, Австрийският парламент все още не се е занимавал с този доклад. Затова ще направя само няколко бележки от свое име. Мисля, че докладът ДАВ е една много добра база за дискусия. Не бих искал напълно до тръка а, доклада и неговите достоинства, както господин Месършмит и някои други колеги направиха. Не, аз смятам, че това е един добър доклад, за, за да инициира разговорите и дебатите както в Европарламента, така и в националните парламенти. Много неща бяха казани, ако не всичко, по този доклад. Просто бих искал да хвърля малко повече светлина върху няколко елемента, които аз смятам за важни. В Австрия имахме един доста продължителен дебат а, по въпроса за възрастта за, за гласоподавателите. Аз съм на мнение, че на 16 години трябва да се предоставя това право – защото само така ще можем да ангажираме младите хора. Паневропейската листа с тези 25 допълнителни. Е, защо 25, а не 27? Ние сме 27. За мен това не звучи особено а, издържано. Демократичният елемент наистина се засилва. И европейската листа в това измерение може да бъде дискутирана. И какви ще бъдат тези кандидати? Дали ще бъдат включени и в националната листа, и в европейската листа или не? Това за мен е много важно и трябва да се реши. С това ще приключа, казвайки, че в много страни имаме проблем с образа на Европейския съюз. Както чух днес, трябва да се укрепва обща Европа, да, за да се повиши и духа в националните държави. Да, така е както беше казано от един колега от 99-та година, нещата върват надолу. Да видим какво ще стане 2014-та. Ще имаме сериозни проблеми. Ето защо ние трябва да работим много усилено за популяризирането на Европейския съюз, на Европейския парламент – и укрепването на нашата позиция, за да стане избора а, за депутати в Европейския парламент, като за националния. Благодаря, господин Майер. Давам думата на представителя на Естонския парламент. Благодаря. Искала да ви благодаря за възможността да участвам в а, тази дискусия. Нашият парламент още не е обсъдил доклада на господин а, Дав, тук, който е доста по-различен от проблемите, свързани с гражданската инициатива, която ще обсъдим след обед. Какво може да се направи обаче на национално равнище и какво могат да участват държавите членки от Европейския съюз, за да може тези избори да бъдат по-добре организирани и да има по-голяма избирателна активност. В Естония хората могат да гласуват по електронен път, използвайки е, картите си за самоличност и през 2009 година избирателната активност беше доста добра поради тази причина. Хората си казват, да, това са европейски избори, но много често те се използват на национално равнище за разчистване на сметки. И най-голямата коалиционна партия и опозиционната партия е, са и двете членки на партия, на партията на либералите, на Алде и хората малко трудно разбират каква е всъщност разликата между двете. Зелените на практика са единствените, които през, през последни, на последните избори представиха една платформа, самостоятелна пар... платформа, но самите естонци като че се се интересуват повече от а, национални, от местни проблеми, като помощта за родителите, например. Това беше едно от обещанията на последните избори. И поред нашите закони и всяка партия може да предложи 12 кандидата. И а, хората си казват, добре, защо толкова много, като общо те ще бъдат 6 или 7 за цялата страна. А, както знаете, Естония има само 6 места в Европейския парламент. Сега ние вероятно ще искаме да имаме седем, но на практика това няма да промени нищо за нас. Но важното е, може би, по-скоро тези наши представители, които са в Европейския парламент, да разказват на хората какво правят този Европейски парламент, защото хората нищо не знаят. Хората се интересуват и обсъждат само въпроси като заплатите на европейските депутати и корупцията на европейските депутати и така нататък. Arutamisel, et, et Eesti kodan... На на следващите, по време на следващата избирателна кампания трябва да се обсъдат разни е, важни проблеми от интерес за страната, като например общата политика в областта на рибарството, тогава естонците ще разберат, че те имат някакъв а, е, е, интерес от това, че тази обща политика може да реши някои от проблемите, с които се сблъскваме. И по този начин европе... Естон... естонските граждани ще имат повече е, така уважение към Европейския парламент. Може би трябва да има повече е, дискусии, свързани с с земеделието, зелените работни места, по-широката заетост. Е. защото говориме само за последиците от бедността, а може би трябва да се направи нещо за изкореняване, за премахване на бедността въобще. колкото до медиите, не знам дали Европейския парламент може да направи нещо, но у нас дебатите между различните партии се водат на национално равнище представителите или говорителите на партиите обсъждат проблеми, които не са свързани с европейските политики. Може би е въпрос на културна, на поли, културна политика, на, на някаква култура, но по някакъв начин може би трябва да се улесни и да се направи нещо за по, за повече видимост. А, и може би Европейския парламент някакси така да повлияе на колегите от националните парламенти в този дух. Сколкото до възрастта, 16 години не, не е възраст, която ще бъде подкрепена от а, моите съграждани. Струва ми се също така, че тази дискусия, тази среща са много добра отправна точка за бъдещи дискусии. Ви благодаря. Благодаря. Имам още двама души, двама желащи да се изкажат и трябва да оставим и малко време на господин Дав да отговори. Така че давам по две минути на следващите изказващи. Фелипе от Португалия и нашия колега, нашата колега Морлай. Червения тон ще гласува за. Questa. Прего. Имате думата, господине. Благодаря. Чак за Добре. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Искам да се спра отново на някои аспекти, повдигнати в тази дискусия, които още не са обсъждани в португалския парламент, така че ще започна с отговорката, че излагам собственото си гледище. Смятам, че тази дискусия е много важна и още от самото начало на изказването си искам да подчертая два елемента първо дискусията ще бъде много трудна. Виждаме го още от тази сутрин. И в тази връзка първо ще кажа, въпреки че е необходимо да се хармонизират някои традиции и конституционални принципи, трябва същевременно да се спазват и спецификите. И второ, аз съм по-скоро скептично настроен по отношение на създаването на европейско избирателно тяло, което да сближи европейските граждани с Европа. Тук беше казано, че европейските избори много често се възприемат като по-скоро национални избори. Много често е, водът е наказателен спрямо действащото национално правителство. participação nas eleições europeias que, como sabe, tem vindo a diminuir. Mas eu estou convicto que... Това е една от причините за ниското избирателно участие в европейските избори. Аз обаче бих добавил, че ако не се добавеше това национално измерение, участието щеше да е още по-низко. Защото много от тези, които се включват и гласуват в изборите за евродепутати, за да накажат своето правителство, ако нямаха тази възможност. Нямаше да участват. Така че тук не е проблем само с мобилизирането или с а, близостта или липсата на близост. И не, нещата не се така, защото, примерно, кандидатите не са известни. Не, просто има някакво отдалечаване от Брюксел. да които се взимат от европейските институции в Брюксел, изглежда като нещо далечно, неясно, мъгляво. Точно тук трябва опираме до проблема с дефицит. Ricordato i due minuti, li ricordo anche all'ultimo intervento quello del collega Morvai.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 Установих някои промени доста са с изненада, примерно в този акт от 76-та година, който наистина трябва да бъде променен, за да се европеизират, да се въведе европейското измерение. Ние тук говорим за всъщност европейските депутати, които са представители на европейските граждани. И всъщност промяната трябва да се въведе по желание на Европейския парламент. Аз съм депутат в Европейския парламент, представител на Унгария. И аз всъщност как представлявам какво? Представлявам унгарските депутати. И като видят какви изменения а, се внасят, ще ми става доста чудно, защото изведнъж ми се казва, че аз сега трябва да представлявам европейските граждани. Това вече е съвършенно различно. Това е изменение девето. което гласи, че членовете на Европейския парламент нямат задължителен мандат. И всъщност докладчик иска това да се заличи в новата версия. Изменение първо и изменение девето. Какъв, каква е целта? Каква цел се преследва с внасянето на тези две Изменени. и защо искате да се правомощията да бъдат изменени. Моля ви съвсем накратко да отговорите. Господин председател, аз съм безкрайно благодарен на всичките тези 26 човека, които взеха участие в дискусията. И аз наистина очаквах това да бъде един много широк и много очарователен дебат. Това е чудесен шанс за хората, които подкрепят реформата и мен, да чуят и други мнения. Но, както доста от колегите казаха, а, това е доклад, който дава началото на една дискусия, на едно разсъждение по отношение легитимността на европейските структури. С най-голямото ми уважение към онези, които са евронационалисти, аз не мога да кажа, че большинството от изказалите се подкрепяха тази позиция. Договора от Лисабон е в сила, както всички е, знаем, и той променя описанието на функцията на члена на Европейския парламент като представител на гражданите на Европейския съюз. А бих помолил своите колеги а, да прегледат това и да реагират ответно с едни практични добри идеи за това как нещата да продължат в реалност. Разбира се, извършвайки всичко това, аз съм знаел винаги, че всяко предложение може да има и странни последици, които са а, различно важни за Брюксел и за отделните национални държави. Например, регионите за националните избирателни райони. А, имат, например, а, така доста противоречиви а, мнения в Испания по тях, за разлика от Франция. Едни казват, че това е ненужна реформа, защото вече имат своя собствена федерална структура, но политическата наука предлага идеята, че избирателят има нужда от а, избирателен район, който да е осезаем, т.е. който той да може да обхване с разума си. И така, ако предложим идеята една, наци... една държава да представлява един избирателен район, това ще се окаже твърде далече от разбиранията, емоциите на хората, живеещи там, на избирателите. В политическата и избирателна система на всяка държава членка се е, приемат, са приети а, различни, разбира се, по брой и обем е, принципи на европейската избирателна система. Разбира се, ежедневният политически живот а, не, а, не включва едно постоянно разглеждане или влияние на избирателната система върху живота и работата, но в същото време а, такава една а, избирателна реформа ще промени ежедневието. И така, има нарастваща сериозна група избиратели, които се смятат за плуралистич, за хора с плуралистична идентичност, т.е. както национална, така и европейска идентичност. И те възприемат идеята за постнационална демокрация – това са хора, които търсят политически партии, които да откликнат и искрено да защитават и пропагандират тези техни желания и идеи. Това е един добър отговор а, на предизвикателството на глобализацията. Да, има и такива, които са скептично настроени спрямо а, твърденията на националните партии, че само те могат да отговорят на всеки един национално важен въпрос. А, цинизма на националната демокрация с претенциозността на националните политически идеи е доста силна комбинация и а, тя като че ли расте, защото един по а, сложен, по-интелектуален и по-всеобхватен транснационален дебат е необходим. Той трябва да се, прове... да се инициира от Брюксел и аз не смятам, че все още имаме такива партии, които да са поели тази идея и да я прилагат. Да, аз смятам, че да се, да се счита ситуацията за ненуж... т.е. да се счита, че е ненужно ситуацията да се променя, т.е. да се провежда реформа, е неправилно. партиите и политическите групи са тук, но Но трябва да напомня на господин Бронс и на госпожа Мувай, че като национални делегации ние седим в политически партийни групи и това работи, но това не се отразява на по-широката избирателна а, работа или политическа дейност, а това не се отразява от медиите. <coughs> Аз бих се обърнал а, с молба към представителите на медиите да се заемат с а, тези развития, защото има и драматизъм, има и а, значимост, има и интрига защото ние, излагайки своите политически програми, се изправяме като личности, а ние сме интересни личности с интересни идеи и а, може наистина да станат едни много добри репортажи. Така, имиграцията. Това е изключително важно и едно от най-големите предизвикателства. То към него не може да се подходи просто е и единствено от национална гледна точка и в национален контекст. Няколко оратори споделиха, че ще има сблъсък на интереси между европейските политически партии и националните. Аз напълно приемам, че ще има известна състезателност а и конкуренция, но това мисля, че е добре. Това е стимули... стимулиращо за демокрацията. Едно федерално състезание, една ем, конкуренция, състезателност на федерално ниво винаги помага както е, например, случая с е, единния пазар. И това ще е още нещо, а, което ще добави към нашата интеграция. Като, като економика сме го направили. Това, което обаче ме стресна, а, е, че хората няма да забележат, че а, сме направили реформа. Напълно поддържам идеята на Джо Лайнен, свързана с контестацията по това мнение. Защото аз смятам, че предложенията ще променят а, нашето, нашето функциониране. Едва ли е революция, но едва ли пък е и нещо, което няма и да се забележи. Човек трябва да а, взема една по- така средна позиция. Бях попитан и защо 25? По практически причини. Защото защото 25 имена могат ясно да бъдат напечатани на един лист и е необходимо да бъдем много практични в подхода си. Други така сериозни причини са, че а, ще е грешка да кажем, че трябва да са 27. Защото това, ако се случи, какво става след това с Хрватска. И тогава всеки ще си помисли, а, че всяка държава членка има право на още един допълнителен член на Европейския парламент. Това би могло да се случи, но по-нататък. Или при по-друго развитие. А идеята на това предложение е да се а, стопи напрежението между държавата и нацията от една страна и състава на настоящия парламент. Няколко човека попитаха защо се опитвам да а, поставя така една глазура върху 751-то места на парламента ако от политическа гледна точка започнем а да а, се обръщаме към държавите членки да намалят броя на своите евродепутати, това няма да стане. Няколко човека а, казаха, че ще станем пък прекалено много като парламент, като брой. Аз обаче не, ще си позволя да не съм съгласен, защото в момента ние работим твърде много, твърде здраво, заети сме и и група от а, а, професионални европейски политици, политици с голям опит, само ще допринесе а, а за ефективността и качеството на нашата работа. И аз не мога да се съгласа, че е възможно това да бъде грешка. Да, да, ще има два вида евродепутати. Така е. Но и днес има няколко вида евродепутати – по начина по който те подхождат към работата си, по начина по който изпълняват своя мандат по-настоящем. Те работят по различен начин, с, в различна форма и това до сега не е било проблем. Разбира се, аз нямах възможност да отговоря на всички въпроси, но съм изключително а, доволен и благодарен за изключително обогатяващата дискусия – и с удоволствие очаквам следващите дебати, които ще имаме. И се надявам да чуя какво ще се случи в националните столици. Благодаря. Благодаря, господин Дав. Преди да закрия сутрешното ни заседание, госпожа Гормой е да направи няколко бележки. Благодаря, господин председател. Ще говоря бързо в такъв случай, за да приключим. Благодаря много за организираната конференция. Обедена съм, че трябва да се срещаме много по-често с представителите на националните парламенти, тъй като имаме много важни теми, които обсъждаме с тях. На след обед ще продължиме по една също така важна тема гражданската инициатива. Аз съм убедена, че има нужда от повече Европа, повече европейски сюжети, за да, се, за да да укрепиме и да разшириме обхвата на европейската самоличност. Благодаря на господин Даф за това, че ни помага да се подготвяме за тази нова Европа. Ясно е също така, че от 1979 година насам Просто интереса към Европа като че ли спада през 2009 година. По-малко 45% от гражданите са участвали в изборите, т.е. отношенията между гражданите и европейските институции не са добри. Днес след обед ще видим какви мерки трябва да бъдат предприяти, за да преодолеем този проблем. Струва ми се също така, че е важно да подчертаем, че са необходими повече депутати и най-вече депутатки в Европейския парламент. Благодаря, господин Дав, благодаря, господин председател. И днес след обед ще продължиме нашата дискусия по е, Европейската инициатива. Значи искам да ви припомна, че се връщам за че Заседанието започва в 15 часа. Имате покани за обяд. Знаете член 12, член, съгласно член 12, националните парламенти допринасят за работата на Европа, за доброто функциониране на Европа, т.е. всеки трябва да си, да си свършва работата. Европейския парламент, националните парламенти. Но по силата на член 223 Европейския парламент трябва да изготви проекто реформа за избирателния закон и там в алинея 2 се казва, че този текста трябва да бъде ратифициран по, по-нататъка от националните парламенти. Така че това е само една предварителна среща. Мястото, форума, където ще продължиме тази важна дискусия, тъй като става дума за стратегия, за стратегически проблем за бъдещето на Европа а знаете, че архитектурата на Европа е нещо конкретно, а не нещо изкуствено. Не, не, не стига само да казваме, че Европа съществува, защото няма войни между държавите членки на Европейския съюз. Така че нека да не превръщаме в изкуствено нещо, което е естествено. Благодаря ви и приятен обяд.